Sì. Cari colleghi, diamo inizio ai nostri lavori. Колеги, започваме работа с известно закъснение, но дори и сега, след като изчакахме почти 15 минути, колегите ги няма, но пък не може да забавяме работата от тук на сетне. Първата точка е нашата резолюция относно процеса на европейска интеграция на Косово. Госпожа Луначек е докладчик. Преди да дам думата, искам само да ви кажа, ако не го знаете, че утре в 18 часа ще има извънредно заседание на комисията АФЕТ с министър-председателя на Косово господин Слободан Петрович той ще ни каже какво се случва в страната. Ще сме информирани от госпожа Луначе, която днес ще говори по своя доклад. Uh, Благодаря на колегите за това, че са тук, за да споделя с тях първия проект на тази годишния доклад за Косово. Първия доклад, в който отделяме място и на всички страни, участващи в разширяването след докладите за напредък, публикувани от комисията. Ще се спра на някои от въпросите, които според мен са важни и естествено с интерес ще очаквам мненията на колегите, имайки предвид, че цялата тази тема е спорна до някъде. Все пак се надявам, че ще можем с голямо мнозинство да приемем основните моменти. Позволете най-напред да посоча, че в доклада си определено потвърждавам, желая да е, препотвърдя е, не просто европейската, а гледната точка на ЕС за Косово, като давам ясно да се разбере, че процесът на разширяване следва да продължи и че европейският мирен проект няма да постигне своя завършек, докато всички е, страни от Западните Балкани един ден и да се надяваме колкото се може по-скоро, не се присъединят към Европейския съюз. Независимо от нашите проблеми и от вътрешната криза в Европейския съюз, според мен е важно да се препотвърди тази европейска перспектива е, за тези страни, това число в частност за Косово. Както и в миналия си доклад, и сега приветствам оставащите още е, пет държави, т.е. да приканя, извинете, оставащите още пет държави членки, които не са признали Косово да го сторят. Изразявам надеждата, че ще стане така. Знам, че парламентът не е единодушен по този въпрос и все пак смятам едно голямо мнозинство е за признаването на Косово. Освен това бих искала да посоча, както вече е правил Европейският парламент, че през последния месец, а и, а и години, ставаме свидетели на подновен международен интерес, особено от страна на някои сръбски политици, които настояват за разделянето на Косово. И аз се възползвам от е, повода да отхвърля тази идея, както го е правил и в други свои резолюции Европейският парламент. Наскоро в групата за Западните Балкани имахме среща с членове на Косовския парламент. Някои от колегите са тук, мисля. Добре дошли. Та там а, стана ясно, че е, диалогът за визовия режим е много важен, съществено важен за гражданите на Косово, независимо от етническия им происход. Албанци, сърби, роми, ашкали, и прочие. И аз се надявам, че казаното от комисаря Фрюли в своя доклад, а именно, че се препоръчва тази година да започне визовия диалог, ще се сбъдне е, тази година. Ще се изработи колкото се може по-скоро пътната карта по този въпрос, така че косовското правителство да положи всички усилия да направи своето. Що се отнася до положението в самото Косово, в доклада изразявам съжалението си за значителните нередности, констатирани по време на изборния процес. Това, че твърде дълго е, трая сформирането на парламента, избирането на президента, сформирането на правителство. Подчертавам също необходимостта бързо да бъдат наказани извършителите – онези, които са отговорни за нередностите по време на изборите и за слагане на край на атмосферата на ненаказуемост. А сега по един въпрос, който е особено актуален, дори в международните медии, а именно диалогът между Сърбия и Косово, който за щастие днес бе подновен – ето тук имам съобщението за печата на господин Купър, в което той говори за това положително събитие. Духът на, на този диалог е позитивен. Една много важна тема е тази за сътрудничеството между Косово и Сърбия и аз се надявам диалогът да породи положителни резултати и постигнатите договорености да бъдат приложени на практика, особено от сръбската страна, и то колкото се може по-скоро. Като казвам също, изразявам надеждата си, и тези договорености в край на края ще да трасират пътя към договорни отношения между Европейския съюз и Косово. Нестабилната, на напрегната ситуация в северната част от Косово е повод за загриженост у мнозина, както в региона, така и в Европейския съюз. И отново призовавам сръбското правителство да разтури паралелните е, структури и да даде шанс на процеса Атисари и на север. Надявам се това да стане. Така че у нези сърби в северната част на Косово, които пожелаят, да останат там, да се ползват с определена автономия. В тази връзка посочвам също така положителното развитие на обстановката в сръбската общност на юг от реката Ибър. Значителен напредък имаме там. Избрани са общински управи, сръбски кметове, наблюдава се економическо оживление. И това е особено полезно за междуетническите отношения в Косово като цяло. Значението на върховенството на закона. Мисията Еулекс е, е най-голямата порода си мисия е, на Европейския съюз, е, занимаваща се всички въпроси за корупцията, за организираната престъпност, за военните престъпления също бившия министр на транспорта, там господин Лимай е подследствен. Надявам се да бъде постигнат напредък и в това отношение косовското правителство трябва да направи повече. В доклада си обаче аз призовавам държавите членки и държавите членки, чието представители са в състава на Еолекс, да, да, да подходят по-непредубедено, с по-голяма готовност да командироват Съди и прокурори за участие в мисията, както и да съдействат за прилагането на програмата за защита на свидетели в Косово, както и готовност да приемат свидетели, които в последствие трябва да бъдат настанени другаде в някоя държава членка. Тъй като току-що споменах членове на Косовския парламент, някои от които са тук, е, кажа, че Законодателното събрание на Косово играе много важна роля, упражнявайки парламентарен контрол по бюджетни въпроси е, върху избирателния процес и аз приканвам е, Косовския парламент да е, изпълни конституционните реформи, така както бе обещано на избирателите, т.е. до 18 месеца след изборите. Корупцията, както казах, все още е повод за загриженост е, сред косовските граждани. Правителството трябва да направи повече и да даде възможност на правоохранителните органи да отговорят на очакванията на гражданите. Трябва да се сложи край на корупцията, гражданите трябва да възвърнат доверието си във върховенството на закона съдебната система има напредък в реформата и, но все още независимостта на съдиите от политическо вмешателство не е до край осигурена. В държавната служба също в качеството си на член на Европейския парламент аз подчертавам колко е важна една независима професионална, отговорна държавна служба – това също е важно за доверието на гражданите в собствената им държава. Независимост на медиите, много важно, не само в Косово и на Балканите, а и в държави членки на Европейския съюз. Тук значението на силни независими медии, е, в чиято независимост да не, на чиято независимост да не се посяга, е, е много важно нещо дискриминацията по няколко признака полов происход, религиозен принадлежност, етническа принадлежност и така нататък е все още на дневен ред. Все още не е завършено законодателството, това, което действа не се прилага в достатъчна степен. Подчертавам също така необходимостта да се подкрепи омбудсмана. Що се отнася до културно-религиозното наследство, напредък има но трябва да бъдат приети нови закони, например, за историческия център на Призрен, който трябва да бъде опазван и за което все още липсва определена нормативна уредба. Подкрепа за гражданското общество по-нататък. Економическото положение поражда тревога. Опазването на околната среда. До Доколкото знам за съдбата на Косово А и Косово Б, две топлоелектрически централи, работещи на въглища, те продължават да замърсяват атмосферния въздух, особено през отоплителния сезон, да, да излагат околното население на, на токсични емисии. Значи трябва да се инвестира в възобновяеми енергоисточници, в енергийна ефективност и да се проучва възможността за изграждането на трета топлоелектрическа централа в Косово, като колкото се може по-скоро това доведе до затварянето на Косово А. Това бяха основните въпроси. Надявам се да е, проведем една добра дискусия. Независимо от различията помежду ни относно статута на Косово, според мен е необходимо да запазим широкото мнозинство в подкрепа на, на, на доклада и в подкрепа на становището, че Косово има своето бъдеще в Европейския съюз. Идея, чиято се ползва с активната подкрепа до сега на Европейския парламент. Та така, надявам се през месец март все пак да гласуваме един съдържателен доклад, независимо от известните различия помежду ни. Благодаря. Благодаря ви, госпожо. Луначек, преди малко вие споменахте, че тук присъства делегация на Законодателното събрание на Косово но е, му щях да кажа, че още ги няма. Ето те вече пристигат. Нека да ги приветстваме и да ги поздравим за присъствието им. Нека започнем дискусията. Уважаемия господин Кук, е, Кукан, председател на делегацията за връзки с Косово. Надявам се, не особено строго ще налагам времевия регламент, но все пак нека се ограничим в 3 минути на оратор. Благодаря ви, господин председател. Приветствам доклада на госпожа Луначек. Той е добра основа за по-нататъчна работа. Е, това е обичайно е, за началото на една дискусия и все пак аз искрено е, съм убеден в това, което казвам. В доклада са посочени всички най-неотложни въпроси. А освен това се надявам докладът да бъде от полза за Косово по пътя му напред към реформата и интеграцията. Понеже смятам, че онези от нас, които не са признали независимостта на Косово до сега, виждат все пак бъдещето на Косово в Европа, в Европейския съюз. Съгласен съм с оценката на комисията по доклада и за напредък, а именно, че Косово е постигнала напредък в много политически области, особено по координирането на Европейската програма в Косово. Продължава работата в някои особено важни сфери на реформата, като например съдебната власт. Важно е да се подчертая, че диалога с Белград отново е задвижен и аз се надявам той да доведе до положителни и осезателни резултати, както за Сърбия и за Косово. Това може би е твърде оптимистично, имайки предвид какви са трудностите, но по-добре да бъдем оптимисти. Не бива, според мен, да забравяме, че целият процес е задействан за да стане по-лесен животът на обикновените хора в Косово и в Сърбия. Макар, че през последните 6 месеца немалко а, са фактите в подкрепа на обратната теза. Ето защо трябва да подадем ръка и на едната и на другата страна да работят за решаване на проблемите предмет на диалог. Косово трябва да засили административния си капацитет, капацитета на правоохранителите правоохранителните и съдебните органи е, в борбата им против организираната престъпност и корупцията, които, за съжаление, все още са широко разпространени в Косово. Положението в севера все още твърде напрегнато и не може да бъде оставено на различни групировки да определят съдбата на тази част е, на Косово не отричайки правото на хората в тази част на страната да протестират мирно, би трябвало да бъдат взети мерки, това число от Еолекс. Специално за Еолекс би трябвало да подкрепим тази мисия в Косово, имайки предвид най-новото развитие на обстановката и значението на тази мисия за Европейския съюз, вероятно би било добре да организираме среща с представители на Еолекс, за да получим информация от първа ръка. Що се отнася до либерализацията на визовия режим, радвам се, че комисията предлага да бъде започнат визов диалог с Косово, за да не изостане Косово, да не бъдат е, изолирани косовските граждани от Европа. От друга страна, пък косовските власти трябва да засвидетелстват е, е, решимостта си да работят по изпълнението на условията за безвизов режим. Но взето смятам, че проекто текста на доклада е добър. Очаквам с интерес по-нататъчната ни работа по него. Готовността на докладчицата се отбелязва доброжелателно и а, е, ние бихме искали да я уверим а, в насрещната си готовност за съдействие. Благодаря, господин Кукън. Господин Анцерин, докладчик в сянка на социалистите. Sì, anche perché <clears throat> siamo per così dire alla prima discussione, quindi eh, c'è l'opportunità di Това е само първа дискусия, ще имаме възможност по-подробно да говорим. В предложението има идеи, които одобрявам. Говоря в случая за перспективата за европейска интеграция. И е важно този процес да се движи заедно с процеса на присъединяване на Сърбия, защото това са два паралелни процеса, които не би трябвало да бъдат разделени. Още нещо обаче е много важно. Правовата държава, това е нещо основно, за да може Косово и економически да се развие пък и да се превърне в по-надежден партньор. Има средства от МВФ 2010 година, които след това бяха спряни поради отрицателни бележки, записани в доклада на мониторинга. След това 2011 година пък се бяха е, спряни е, заради други действия на правителството, например това, че телефонната компания и нейната продажба пропаднаха. И накрая, по отношение мисията Олекс. Аз не гледам така ентусиазирано, като госпожа Луначек на тази мисия, особено, що се отнася до финансирането юни 2012 година. Много неща ще бъдат променени защото според мен неудовлетворително е представенето на нашата мисия. Трябва да предприемем определени действия, да коригираме е, определени начини на работа, които доведоха до това лошо представене. Е, Еолекс е, заяви, че ще продължава да има неутрална позиция по отношение на признаването на държавата, но трябва да привлечем внимание върху този въпрос. Ако ще разширяваме Олекс или ще го променяме, трябва да направим нещо в повече. И съвсем ясно искам да заявя, че в доклада ясно трябва да конкретизираме пунктовете, по които трябва да има корекция на насоките на работа на Олекс. Госпожа Луначек призоваваше за внимание бъдещето на тази страна и ако искаме това да се случи, трябва да действаме много сериозно и много конкретно. Няма да говоря повече, след това мога да взема думата за по-голяма конкретика. Точно 3 минути. Браво, господин Панциери. Господин Арлаки, ще ви помоля и вас за 3-минутно изказване. Благодаря, господин председателю. I'm not so enthusiastic about the overall tone of the report. И аз не съм много ентусиазиран от този доклад. Поред мен не се отправя достатъчно критичен поглед към положението в Косово, което не подпомага реформите на институциите в страната. Според мен докладът трябва да отразява реалността в Косово, а тя не е толкова розова, колкото ни се представя. Нерешени въпроси остават. Има пет държави членки, които не са признали Косово и имат съответни основателни причини за това. Не виждам напредък. Няколко международни институции излязаха със свои доклади по напредъка на страната по отношение на върховенството на закона и приемането на европейските стандарти. Тези доклади становището отрицателно и аз съм съгласен. Не забелязах големи усилия. И ако искаме да вземаме предвид фактите, а не само общите думи, които се използват по отношение на Косово, трябва да кажем, че ЮЛЕКС е един от основните пунктове, по които трябва да се отправи критика. Преди месец имахме представители на ЮЛЕКС тук. Неудовлетворителни бяха техните изказвания. Еолекс е много странна институция. Те трябва да съветват правителството на Косово, но в действителност действат вместо съда и прокуратурата на Косово за борба с корупцията и за разкриване на военно престъпление. Те струват над 100 милиона евро годишно на европейския накоплатец и това е зашеметяваща сума за под 2000 души, следователи и прокурори. 5-6 пъти повече струват от която и да е правоприлагаща служба в, европейския, в европейските държави. Чел съм техните доклади и аз зададах въпроси по доклада им. Той е напълно неразбираем. Не говорят за нищо значимо, което да са постигнали с това, с което се занимават. Как използват тези европейски средства, както и служителите на място. Та, когато дойдоха, ги попитах лично, тъй като от доклада им не се разбираше и отговорите им бяха неудовлетворителни, пак казвам. Докладът за това смятам, че трябва да е много по-критичен към Юрекс и съм съгласен с господин Панциери, че ако искат отново финансиране, трябва да променим начина по който са организирани и да поискаме по-голяма ефективност от тях. Благодаря. Eh, Благодаря, господин Арлаки. Господин Орлов Дармас. Um, Благодаря, господин председател. Откакто съм в залата, съм си записал някои от думите, които бяха използвани за Косово дискриминация, съдебна система, отрицателно становище по върховенството на закона, корупция, липса на свободна преса, господство на организираната престъпност, пране на пари. Ето така колегите описват Косово. Може би е записано и в доклада, но може да се добави, че Безработицата в Косово е 45% по официални данни. Аз съм сигурен, че са повече безработните в страната. Едно дисфункционално общество е това, което и само група с имперски амбиции от Европейския съюз би си помислила за една наносекунда да приеме тази страна ако получи разрешение да се присъедини, а моята страна ще гласува против, може да сте сигурни, разходите за това общество ще трябва да бъдат платени от европейския дънакоплатец. Аз съм задал множество въпроси към комисията, да ги преди две седмици и съм затаил дъх, чакайки отговора. Е, питам колко ще струва присъединяването на Косово. Сърбия, много по-голяма страна, но не страна кандидатка, вече е получила 3,3 милиарда евро последните 5 години. Косово, според мен, ще бъде в този порядък също. Когато моите избиратели не могат да платят сметките си вкъщи, ми е много трудно да си представя как ще присъединим към Европейския съюз още една държава пълна с пенсионери. Не знам кой излиза с тези предложения, но някой предлага либерализиране на визовия режим или безвизов режим между ЕС и Косово. Е как можете да предлагате такова нещо, като имате предвид нивото на организираната престъпност тази страна, по която колега вече се изказа? Още нещо. Някои партии в Великобритания твърдят, че те са за намаляване на бюджета. Не само замразяване на бюджета, а намаляване на бюджета на ЕС. Виждам двама от представителите на тази партия тук. Няма как да можете да, извинете, няма как да заявявате, че сте за такъв бюджет и в същото време да говорите за разширяване на Европейския съюз към Косово и други държави. Благодаря, господин председател. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви и за това, че спазихте времето. Господин Вайгел, три минути. Грация, президенте. Is... Ситуацията в Косово не е цъфтяща и има много проблеми. Но не мисля, че Косово заслужава да бъде третирано по такъв а, начин и да бъде нападана страната с такива думи, които тук чухме. Много от проблемите в Косово проистичат от факта, че Седем държави в Европейския съюз все още не са признали Косово. Пет, поправя се оратора. Да, наистина е трудно да се изгради ново гражданско общество, да се изградят нови институции и е трудно да се стигне до тази интеграция, за която говорим тук, за това, че ние искаме присъединяване и Косово иска присъединяване. Трудно да се вземе решение по един такъв важен въпрос. Освен това, можем да си направим заключение защо има инциденти по границите, защо има постоянно проблеми с съседните държави. За, наш, за нас е важно, за стабилността ни е важно тази част, по отношение на тази част от Европа, Европейския съюз да е единен, да говори с един глас. По-ефтино е да стимулираме интеграцията на Косово в Европейския съюз, отколкото да инвестираме в военни действия в тази част от Европа. Препоръчвам на докладчика по този доклад да продължава в този дух, но бих призовал правителството на Косово да работи в посока постигане на по-голяма стабилност, да могат хората напуснали Косово да се върнат там и да се обърне по-голямо внимание на историческите паметници на сърбите в Косово. Благодаря. Господин Танък, три минути, ако обичате. Uh, Благодаря, господин председателю. Да, аз четох доклада с голям интерес. И в миналото с госпожа Луначек сме имали различия, но е важно да използваме един по-умерен език, когато говориме за Косово. Да, в Косово има редица проблеми, които се отразяват не само върху Европейски съюз, но и върху света като цяло. Освен това е важно, когато говорим за Русия и Китай, които са постоянни представители в съвета за сигурност. Трябва да имаме предвид и тяхната позиция. И трябва да признаем, че Косово ем, изисква намесата на всички агенции по азбучен ред. Знаем, че стотици милиони евро ем, се харчат само за участието на Еолекс в Косово. Освен това, има липса и на преки чужди инвестиции в страната. Това са само малко от проблемите, които са там. Касово бързо се превръща в една монокултура. Една от а, причините за подкрепата на Косово по това време е водената от НАТО война там. Много млади сърби са напуснали анклавите на юг. Аз съм на... посещавал тази е, част от полуострова и виждаме много също са прекусявали и реката към Митровица, за да напуснат Косово. Е, Де-факто там се получава разделение между сърби и косовари. Аз съм координатор на моята политическа група и вярвам, че все пак е, е необходим диалог с Катри Аштън, диалог, който е ръководен от господин Купър. Необходимо е да се работи в посока постигане на дълготраен мир, да има ам, граници на Косово, които да са признати, изнете да има граници на Косово, които да са признати и от а, сръбската страна. Необходимо е Косово да разполага със своя суверенитет, да бъдат запазени енклавите в а, южната част. Освен това има и други територии, които принадлежат към Албания, които също трябва да бъдат запазени. Тук а, случаят е аналогичен с а, Палестина и решението за създаване на две държави. Виждаме, че тук също става въпрос за вражеско отношение между две общности, които воюват от десетилетия. Нека да включим и сърбите в целия този процес и тогава всички членове на Европейския съюз и на, и на ООН ще работят заедно за постигането на едно добро и проспериращо бъдеще за Косово. Господин Преда, три минути. Благодаря, благодаря, господин председател. Ще се опитам да се вместя във времевия регламент. Бих искал да правя някои бележки най-напред по първата точка от доклада, от проекто текста, тъй като смятам, че звучи малко наивно. Сега извинявайте, че може би това е доста рязко, но според мен петте държави членки, които не признават Косово, не може просто да бъдат призовани. Признайте го. Въпросът не е елементарен. Е, това е изключително щекотлив политически проблем. И според мен докладчицата не си дава сметка за това. Сякаш е, Е, тези 22, които признават Косово, лесно го признаха. А за пете останали въпросът е крайно деликатен и е, тези държави членки трябва, и тяхното мнение, трябва да бъде вземано преди, а не просто да бъде отмахвано с ръка чрез една покана те да признаят Косово. На второ място бих искал да кажа, че преди няколко дена в печата се появи информация, според която 20 000 сърби в северната част на Косово поискали подкрепа е, за защита е, от руските власти. И в е, печата също се коментираше, че много от косовските сърби искат да получат руско гражданство. Да, тези сведения могат да се тълкуват по най-различен начин, но според мен е доста показателно, че те не си мислят за нас, европейците, е, не се осланят на нас. Всъщност е, това сочи липсата на доверие поне на част от косовските граждани е, в Европейския съюз, както в 22 признали Косово, така и в останалите 5, които не го признават. Ето защо би трябвало внимателно да помислим за начина по който упражняваме натиск върху Белград. Е, опасявам се, че понякога този натиск може да доведе до противоположния резултат и по този начин да отдалечим вместо да приближим Косово до Европа. Що се отнася до Еолекс по девета точка, приканват се държавите, които са заявили, че ще оттеглят полицейските си контингенти, да, да, да помислят за това. Що се насят до Румъния, която също е обявила това свое намерение, мисля, че е, просто няма никакъв шанс е, това решение да бъде отменено. То, тоест няма никакви основания да се иска такова нещо. Благодаря. Благодаря и господин Коп има думата за 3 минути. Госпожа Коп, извинете. Благодаря. Трябва да призная, че съм леко объркана от текста на госпожа Луначек. Изглежда, че, че докладчика приема реалността, реалността, която не се приема от пет държави и членки. Значи този доклад не трябва да упражнява някакъв натиск върху тези държави, за да признаят Косово. Мисля си, ние като парламент, какъв какво послание искаме да изпратим на косовските граждани. Ние искаме да им изпратим едно положително послание за това, че искаме те да станат граждани на Европейския съюз. Добре, е, е, че комисията иска да започне диалог за премахване на визовия режим. Нека посланието да е положително, но нека и да разберем, че тези държави членки, които имат правни и политически цели, няма да променят своята позиция, освен ако не се стигне до а, едно положително развитие по въпроса за признаването на Косово. Текстът трябва а, да бъде преработен и да се постигне нов баланс в него трябва да се вземе предвид и позицията на Белград. От, а, а, отрича се фактът обаче, че кризата а, е започната миналата година от полицейските а, сили в а, Косово трябва да започне диалог в Прищина и позицията на парламента трябва да е следната. Да се осъждат всякакви едностранни мерки, всякакво ембарго, всякакви прояви на насилие, било то от страна на Косово или от страна на Сърбия. И на последно място, европейската перспектива е много важен елемент в този контекст и трябва да подчертаем, че ам, само с дипломация ще се постигне едно решение, което да е приемливо за гражданите в региона. Решението да се даде а, статут на кандидат членка на Косово създава едно напрежение. А, едно напрежение и натиск върху сръбската страна. Трябва да имаме предвид, че човешките права на сърби в Косово не се спазват. Трябва да призовем властите да се опитат да създадат такава обстановка за сърбите, които живеят там, че те да се чувстват добре и да искат да останат в Косове. Благодаря, господин Брок, за 3 минути. Господин председател, съвсем накратко. Смятам, че достатъчно ясно беше казано, че Косово не е признат от всички държави членки в Европейския съюз. И аз се съмнявам дали това е една ам, напълно функционираща държава. Тук става въпроса за съдебната система, въпроси свързани с администрацията. Тук не трябва да забравим и конфликта с, с сърбите. Това е един много сериозен а, проблем. От друга страна обаче бих искал да кажа, че а, трябва да държим на своите обещания за европейски перспективи а, за Косово. Обаче тези перспективи могат да бъдат изпълнени само когато Косово изпълни условията на Европейския съюз. Имаше обещание в Солун за присъединяването на тези държави, което ще даде повече стабилност и мир ще доведе до повече стабилност и мир в региона. Знаем за войните, които се водиха там през 90-те години. Знаем и до сблъсъците, за сблъсъците, до които се стигна наскоро. Затова подчертавам, всички условия трябва да бъдат използвани, така че да могат тези перспективи за член с Европейския съюз да станат реалност. Много средства се разходват за Косово и самите военни сили, които са разположени там, костват много средства на дънакоплаците. Това не е свързано с империалистичните настроения. Ров Мъртмът може да говори каквото си иска но а, да се отправят такива обвинения, че Европейския съюз се опитва в а, този регион, който винаги е бил а, един неспокоен регион, винаги е разкъсван от а, конфликти, а, да ам, се отнася всичко това до някакви империалистични намерения – това само подкопава единността на Европейският съюз. Благодаря, господин Муниц, има думата. Presidente, su arbitrariedad en la concesión del uso de la palabra pasará a la historia de esta comisión. En relación con el informe de la señora Lunacek, en primer lugar tengo que decir que al mencionar a Kosovo en el proyecto de informe. Благодаря на госпожа Луначек за нейния доклад. Трябва да кажа, че не се споменава резолюцията на съвета 1244. Не се цитират дори имената на документи, които съдържат тази информация. Казва се, че Европейския парламент би призовал петте държави членки, които не са го направили, да признаят независимостта на а, страната. По този въпрос Европейския парламент не е компетентен и така само ще създадем разделение в а, Европейския съюз. А нашата цел е да създадем една много обединена позиция, обща позиция. Шести параграф. А, говори се за неприлагане на споразумения и се иска от Сърбия да постигне определени цели, да има диалог и така нататък. Е, не бива да забравяме, че Сърбия излезе с резолюция пред ООН. Признават се заключенията, последното съобщение и се казва, че Сърбия ги е приела. И след това госпожа Тайра казва, че е постигнато а, общото споразумение за свободна търговия. Позицията на държавите членки, които не са признали Косово, е конструктивна. Това води до стабилност в Западните Балкани. Имахме една среща на най-високо ниво по време на Испанското председателство на Западните Балкани, Европейски съюз и септември 2010 си излезе с една резолюция. След това Генералната асамблея на ООН се излезе с резолюция и смятаме, че това води до добри отношения. Поради тази причина, както казах, би било желателно Европейския парламент да не търси широк консенсус и основното според мен е да спазва международния правен ред, като спазва международното право и по 1244 резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ да цитираме конкретните разпоредби на международното право. Освен това, трябва да заявя, че Европейския парламент трябва да се съсредоточи върху реформите, които трябва да се осъществят, особено у нези, които оказват въздействие върху живота на гражданите и че те са обект на съобщението от 12 октомври. Говори се за корупция, дискриминация, организирана престъпност, бедност и така нататък. Много теми, които предизвикват различни становища в Европейския парламент. След това диалога Белград-Прищина показва, че е много важно страните да продължават да говорят помежду си. Имаме едно съобщение от съвета също така, където се дава положителна а, оценка на диалога между двете страни. Давам думата по много стриктни критерии. Първо давам думата на гладците в сянка, ако са тук. След това по хронологичен ред давам думата и го правя постоянно. Имам предвид обаче и кой кога е тук. Направих грешка с господин Арлаки, защото направи грешка за последователността на Алде и социалистите. Моя грешка е, нямам лични преференции към никого, каквото и да мислите, ви ето дадах ви обяснение. Господин Уотсън, дойдохте накрая, времето не стига, максимум минута-две. Благодаря. Една минута. От името на групата ми няма никой, за това реших да взема думата. Ние подкрепяме много уравновесения тон на този доклад. Докладчикът много добре се е справил. Смятаме, че Косово трябва да бъде третирана като всяка една друга страна. Справедливо. Това е млада държава. Успешно преодоля конституционна криза съвсем наскоро. И предложенията на докладчика се движат в правилна посока и с удоволствие ще подкрепим докладчика. Благодаря, господин Уотсън, и за това, че бяхте много кратък. И сега давам думата 3 минути на госпожа докладчика. I'll try in three minutes, <laughs> but there will be time more to debate it. Well, anyway, three minutes. Um, those who have uh, supported the, the report. Тези, които подкрепиха доклада, до последния оратор, получават моите благодарности. Благодаря на тези, които ме критикуваха. Знаех си, че това ще се случи. Искам а, да спомена част от нещата, които вие засегнахте. Нещо, което мнозина от вас споменаха, беше критика за Еолекс. Аз лично критикувам част от аспектите на работата на Еолекс и съм убедена, че Новия мандат на ЕОЛЕКС е необходим. И разбира се, че има нужда от реформи на този мандат. И те текат тези реформи. И онези, които подкрепят Еолекс, наистина го знаят. Онези, които въобще не искат да финансират такова нещо, няма какво да си говорим с тях. Но с докладчите Сянка се надявам да стигнем до компромиси. Господин Дартмът за независимите медии. Само ще му кажа думата Мърдок. Вашата държава членка и някои други. Доста скандали преживяха наскоро, така че те са много повече от тези в Косово, между другото само. Сега, определени колеги, които са от държави членки, които не са признали Косово. Миналата година гласувахме нещо сходно с голямо мнозинство. Знам позициите на тези държави и правителствата. Някои от тези правителства се променят и може да има напредък след смяната на правителството. Но в Европейския парламент ние представляваме Общия Европейски съюз, а не само държавите си членки. И интеграцията на Косово е европейски въпрос. А в тези пет държави членки има вътрешни проблеми, които пречат е, на приемането на независимостта на Косово. Надявам се да имаме мнозинство. Критични бележки за напредъка на Косово. Ако прочетете доклада, ще видите, че аз критикувам е, това, което не е постигнато в Косово и казвам, че е необходим по-голям напредък. приемам идеите на колегите. Но господин Танък, изненадана съм, че казвате, че Косово се превръща в монокултурна нация. Вие сте член на групата на Западните Балкани. Ако бяхте на нашето застане преди два часа, щяхте да видите, че имаме а, представители на Косово, които представляваха най-различни етнически групи. И е, това са депутати в Косовския парламент. То бяха и сърби, албанци и какви ли не още. Сръбското младсинство, господин Танок, вие знаете, особено на юг, там има кметове, които са сърби, там има напредък. Севера е проблем и това също го споменавам. За диалога. Надявам се този диалог да има положителни аспекти Сърбия ще трябва да предприеме конкретни мерки. Чел съм изявлението на Вета, има напредък, но по отношение на гражданската регистрация и така нататък, това трябва да стане факт. Много е важно да има добри съседски отношения между Сърбия и страната и аз съм за това Сърбия да получи съответния статут. Очаквам вашите предложения за изменения до 13 декември. 23-24 януари ще обсъждаме. След това ще го гласуваме същите дни в комисията. Благодаря ви за това, че свършихме по-рано. проекто доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент към съвета относно механизмите за възможно създаване на Европейски фонд за демокрация. Първа размяна на мнения по този проекто доклад, съвсем кратко, ако е възможно. Докладчика на 8 ще се проведе самия дебат. След 7 минути трябва да бъде сред нас министър на външните работи на Сърбия, затова имате общо 7 минути. Давам думата на докладчик и след това на докладчите в сянка. Господин Лавсдорф, имате думата. Благодаря, господин председателю. Ние обсъждаме а, един документ, свързан с изготвяне на препоръка за възможно създаване на Европейски фонд за демокрация който да е в услуга на някои арабски държави, но и на други държави по света, в които е необходимо да се насърчава демокрацията. Все още има някои съмнения дали подходът е правилен, защото от една страна се умисля дали да се подгожда политически, когато има промени, или да се използват други подходи. Извършваше анализ анализ, който се подпомага и от сегашното председателство. Този проект трябва да бъде обсъден и в държавите членки. И 20 юни е датата, на която трябва да бъде създаден този фонд. Проведохме редица разговори с докладчите в Сянка. Имаше официална среща с, с докладчиците в Сянка. Има също и, имаше също и а, задълбочени разговори с представители на СВД. Става въпрос за много важни ам, теми, на които искам да се спра сега накратко. На първо място, това, което споменах, е, че искаме да подхождам по-стратегически, да станем по-бързо и да подкрепим устойчивата демокрация. Тук става въпрос за държави, които са в процес на реформи, на промени. С такива държави да изграждаме партньорства, да си сътрудничим с представители на тези държави. Важно е а, да работим и с страни, в които вече има демократични институции, има организации, които се занимават с това, да им подпомогнем усилията и да насърчим зачитането на човешките права в тези държави. Освен това, говорим създаването на една организация, която да не е представена на място, обаче организация, която може да ам, започне или да въведе ам, изпълнението на а, проекти в съответните държави. По отношение на а, броя на партньорите или вида на а, партньорите, тук списъка е доста дълъг. Има някои партньори, които не са били включени в списъка до сега, било то от правна или от политическа гледна точка, но сега те ще бъдат взети предвид. И тук не става просто само за подпомагане на политически партии, политически групи, ами за политически движения, които се зараждат в момента и ние трябва да дадем шанс да стъпят на краката си. Ние искаме една а, много упростена структура, а, базирана в Брюксел, една структура, която се сътрудничи с СВД, да обменя информация а, с а, службата освен това, политическите сили в парламента също трябва да окажат съдействие. Ето защо казвам, че е важно да се постигне политическо равновесие, политически баланс и да се действа с политически методи, където е уместно. Това стана ясно по време на разговори с колегите. Благодаря за вниманието и ще се радвам за бъдещето сътрудничество. Благодаря, господин Сейфи. Две минути. Две минути. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на колегата Ламсдорф за бележките. Имахме възможност да обменим мисли по този въпрос вече и в съгласие е, с него, определено имайки предвид на скорошните събития в арабския свят, е, би следвало да преразгледаме своята стратегия за партньорство с всички страни. А по същината на... Извинете, по-скоро, що се отнася до фонда, фондът би трябвал да допринесе е, истинска полза в подкрепа на демократизацията. Е, това трябва да бъде инструмент с лека организационна структура и упростени правила за финансиране, е, което да му даде възможност да бъде по-динамичен и гъвкав. Е, такъв един фонд би следвало да повиши осезаемостта на Европейския съюз при укрепването на демокрацията в арабския свят, като се избегне риска от обвинения в намеса във вътрешните работи на страните. И още няколко забележки имам. Първо, питам се доколко е уместно да се подкрепят финансово пряко политическите партии. Какви гаранции бихме имали, не бихме ли поели риска да бъде поставена под въпрос нашата неутралност? Не би ли било по разум се финансират фундации или неправителствени организации, така че действията на Европейския съюз да не бъдат разглеждани като опит за намеса във вътрешните работи на една или друга държава. Втора бележка. Фондът на първо време би следвало да е, обезпечава процеса на демократизация или на демократичен преход в непосредствена близост до нас. Т.е. териториалният обхват на фонда би следвало да обхване целия свят, но с особена насоченост, най-малко през идните години, към най-близките съседи на Европа. По-нататък фондът би следвало, както вече е, не е установена практика в някои държави членки, да финансира европейска програма за обмен на посещения като бъдат привличани общественици, ангажирани е, в демократичния процес, в защитата на правата на човека, активни борци за, за напредъка на тези страни. И последно, що се отнася до, до административното устройство, за да бъде облегчено в максимална степен то, аз бих помислила относно най-подходящата структура Тоест да бъде ли фундация или да бъде някакъв виртуален фонд, този фонд административно би могъл да бъде придаден, например, към Дирекцията за правата на човека е, и демокрацията на службата за външно действие, за да се постигне съгласуваност с общата политика на Европейския съюз в областта на правата на човека. И най-сетне, Европейският парламент би следвало да бъде тясно свързан с е, изпълнението, управлението с разпореждането и контрола върху фонда. Благодаря ви. Госпожа Гомеш има думата. Благодаря, господин председател. Говоря от името на Вероник Декезер, която е докладчик сянка от името на нашата група. Възпрепятства е да присъства и ме помоли да се изкажа вместо нея. Позволете ми обаче да сподели и собствената си заинтересованост тъй като още преди полската инициатива, която приветствам, аз представих идеята за Европейски фонд за демокрацията в един от докладите ни за правата на човека през 2010 година. Вероник по-нататък ме помоли да заявя, че според нас от съществено значение е Европейския парламент да заправи правото си на пълен парламентарен контрол върху разходването на фонда, както предварителен контрол, така и последващ. Така че от съществено значение е състава на управителния съвет да бъде преразгледан, да не е този, който е в насоките. Съветът всъщност не, не изработва една максимално оптимална административна структура. Също всяка държава членка, която участва финансово, може да участва в управлението. Накрая може да се стигне до 27 държави членки около масата. Това едва ли е лека оптимизирана структура. И освен това, по-активно участие на парламента, отразяващо пълния политически спектър на парламента. Това е решаващо за да си свърши фонда работата, а именно подкрепа за демократизацията, където и да било по света. Другият въпрос, както казах, е политическата представителност в управителния орган на фонда. И накрая Вероник смята, че пре разпределянето или по-скоро отпускането на средства би следвало да става чрез местни субекти, а не чрез европейски фундации. Малко по-различно е това от предлаганото от Александър Ламстов, комуто благодаря за извършената работа. А сега бих искал да добавя нещо от себе си. Първо, по тези местни организации. Следва да се предпочитат те. Но следва да подкрепяме всеки, който действа на място или би могъл да действа на място. Може това да са политически партии, може да са фундации. Така че не бива, поне според мен, да отхвърляме тази възможност поначало. И втора бележка, е, предвижда се е, принос от е, Европейския съюз. Доколкото разбирам, средствата ще се вземат от инструмента за правата на човека и демокрацията. Това не би било редно. Средствата по този инструмент не са кой знае колко. други инструменти могат да финансират. Други инструменти, като например в защитните търговски мерки, в зависимост от териториалния си обхват, която и да било от тези мерки, тези инструменти да вземете в търговската област, не върши достатъчно за правата на човека, така че може да даде малко пари. Благодаря, господин Локбилер, за две минути. Благодаря, господин председателю. Ние прочетохме проекто документа, одобряваме го в голямата му част, но някак си не намираме основания за тази опустошителна критика, която беше изразена. Да, има неща, които трябва да бъдат усъвършенствани, е, но сега говорим за нещата в по-широки рамки. Искам да попитам господин Ланстърв дали а, резолюцията ще бъде ощетена от това, ако не включим основните препратки. Има много въпроси, които остават необсъдени Освен това трябва да се отрази участието на парламента. Беше казано, че бюджета на Европейския съюз ако бюджет на Европейския съюз финансира такива мерки, то а, това преди това трябва да бъде приведено в унисон с а, другите разходни пера. Има и други изменения, които предложихме и ще се радваме да бъдат включени. Ние искаме да преформулираме текста и ще настояваме за това инструмента за защита на човешките права да бъде включен. Освен това, трябва да се а, избегне при покриването на мерки, да не се оказва съдействие. Е, два пъти за едни и същи неща. На последно място препоръките на Комисията за защита правата на жените. Ги подкрепяме, ще се радваме, ако ги включите тях в текста. И накрая колегата Лозинг. Dank. Благодаря. От името на моята група мога да кажа, че ние сме скептично настроени към този инструмент. Освен това виждаме голям демократичен дефицит. Този инструмент е прекалено опростен. Искам ясно да заявя, че по всяка вероятност ще отхвърлим този инструмент поради голямото несъгласие от наша страна. Ще предложим някои изменения, които да бъдат включени в текста. Едно изменение беше вече внесено, но искам още веднъж да го спомена накратко. Сега няма да прочета целият текст, ще се опитам да го обобщя. За нас е важно да се а, запази принципа на суверенитет. Този инструмент да не бъде използван за други интереси. Освен това, за, наше, за нас е важен а, парламентарния контрол, бюджетния контрол и за нас е важно преди отпускането на средствата, получателят, бенефициарът на тези средства да бъде проверен от контролен орган. И този бенефициар да бъде подочетен на друг по-висшестоящ орган. Е- Извинявам се на Преда, Сареш Волски и последния колега. Нямам възможност да ви дам думата. На 8 декември ще продължи разговора, когато ще се проведе самия дебат. Чака господин министъра. Ако господин Лансдорф иска 3 минути да говори, ще му дам думата, но ви моля да не говорите повече от 3 минути. Ще се постаря, господин председател, да съм кратък. Благодаря. Аз Очаквах и изказаното господин Сариуш Фолски. Но какво установих от досегашните изказвания, че в крайна сметка има общ консенсус. Този фонд, който искаме да, да създадем, той е инструмент, който представлява интерес на, институ... на институционално ниво. Освен това, това е един инструмента, който създава стимули, както за изграждане на нови демократични структури, за насърчаване на зачитане на човешките права. Друг аспект. Ние а, не можем да изградим една проста структура без да си сътрудничим с партньорите на мястото, защо трябва да включим и НПО в нашата работа. Госпожа Льохбилер каза, че не трябва средствата средства Европейския съюз да са повече от 50% при стратегически решения, обаче трябва да обсъдим какво точно се има предвид. Колегата Саифис също спомена за това, за това а, какъв ще е подхода към отделните партньори. Ние не искаме да финансираме политически партии. Обаче ние трябва да знаем а, в а, каква посока се движат политическите движения. И ако а, една партия, да речем едно движение, спечели изборите, помощта за нея трябва да бъде прекъсната. Трябва да говорим по какъв начин най-добре можем да разрешим такъв тип въпроси. Госпожа Лохбелер за... Dass der 1.12. im Grunde gedacht ist als Datum, wo auch die Terms of Reference mit äh, äh verabschiedet за техническите задания, за Terms of Reference. Този въпрос ще бъде отложен, защото все още не сме го обсъдили. Графикът го изготвих по такъв начин, че да има възможност за консултации с парламента. Ако е необходимо, тези технически задания ще бъдат променени след консултациите с другите органи. Надявам се, че ще напреднем в работата си. На последно място, нещо, което е много интересно, което беше кажено от господин Сейфи. Да обърна внимание на личности с потенциал, на млади хора с потенциал. Нещо, което може да го имам предвид в бъдеще. Гледам, че председателя поглежда часовника и затова спирам. Утре ще дойде външен министр на Полша. Ще е много интересно и ще приканя колегите си тук. Аз няма да мога, защото ще имаме партийно събрание. Благодаря. 8 декември ще бъде първото сериозно обсъждане на проекто доклада. Днес Искахме да се каже нещо по този въпрос, понеже утре имаме среща с външния министр на Полша. 15 декември, краен срок за изменения. Февруари, идната година ще гласуваме по доклада. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнение с Вук Еремич, министър на външните работи на Сърбия. Той ни чака и сега ще помоля да бъде въведен в залата. Buongiorno. Possiamo... Добър ден. Продължаваме с размяната на мнение с господин Вокиеремич. Както знаете, министър на външните работи на Сърбия. Добре дошъл. Първо искам да го поздравя за това, че Европейската комисия препоръча на съвета да даде на Сърбия статут на страна кандидатка на Европейския съюз, което е ясно признание, което не може да бъде отречено за процеса на реформи, който тече във вашата страна. Отчасти вече приключили реформи и разбира се, реформи, които текат и по които има още много работа, за да се извърви целият път, който води до присъединяването на страната. Един процес, който започнахме заедно. Съветът е, ще прави вече официална препоръка. Статута на страна кандидатка, както знаете, е свързано с е, едно условие и то е подобряване на отношенията с Косово. В предходния дебат видяхме, че става дума за един трънлив проблем. Това е една тема, която изисква много прагматичен и конкретен подход. Диалогът с Прищина, с удоволствие мога да кажа, който започна през май, продължава. Постигна се съгласие, споразумение по конкретни въпроси но все още сръбската и косоверската общност не живеят добре заедно. Има някои аспекти, които още не са разрешени или пък техният дебат е бил прекратен или отложен. Страните скоро се срещнаха, постигнаха съгласие за признаване на дипломите за висше образование – така или иначе нещата все още не са завършени. Надяваме се да започнем дебата по тази тема, както и по други. Не искам да отнемам повече време. Давам ви думата. Ще ви изслушаме с голямо внимание. Имате думата, господин министр. Uh, Благодаря ви, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за отделеното време. Благодаря ви, че сте тук, за да обсъдим европейското бъдеще, европейската перспектива на всички Западни Балкани, като започнем с Сърбия. Знам, че времената днес са трудни за Европа, много неща се обсъждат по-настоящем, които вероятно представят по-непосредствен интерес за вашите избиратели. Така че аз още повече имам повод да ви благодаря за отделеното днес време. Европа се променя буквално пред очите ни и все повече се спори за пътят, по който следва да се избере към промяна. Някои дори поставят под въпрос успеха на европейския проект до тук, предвид предизвикателствата и трудностите, на които се натъква европейското пространство. Но това, което определено не подлежи на съмнение, е, че европейският процес определено може да се поздрави с успех, що се отнася до най-дълбоката причина за самото си зараждане, а именно трайният мир в Европа. И в резултат от този безспорен успех, вече не можем да си представим конфликт на европейска територия. Знам, че е, подобно мислене може би звучи архаично, предвид затрудненията, пред които е изправена Европа по-настоящем, но това е, е момент, е, етап, до който все още те първа трябва да се стигне е, на Западните Балкани и в Юго-Источна Европа. И проектът в тази част от Европа е преди всичко дългосрочно благоденствие и оттам към траен мир на Балканите. Мисля, че единствената рамка, контекст, който може да напредне този процес е рамката на присъединяване към Европейския съюз. И аз се надявам, че е, ускорението ще се запази за всички страни от Западните Балкани. Защото тук преди всичко става въпрос за европеизация, за възприемането на нормите, на стандартите на Европейския съюз, за е, въвеждането и изпълнението на общностното право, на копенхагенските критерии. И на този етап не говорим чак толкова за крайния етап, а по-скоро за способността да се продължат реформите. Знам, че поне в определени части от Европа се спори, когато дойде времето за разширяване на Съюза, за техниката, за, за вълните, за графика. Обаче, що се отнася до Западните Балкани, като изключим Харватия, тези решения не се свеждат до членството на тези държави в Европейския съюз днес. Мисля, че постъпателната европеизация на Сърбия и на останалите Западни Балкани – не може да не е, е в интерес, и то първостепен интерес, преди всичко на сръбските граждани, но и на цялото европейско пространство. И в тази връзка бих искал е, да подчертая, че на 9 декември предстои да се вземат много важни решения много важни за Западните Балкани. Тогава Харватия ще подпише присъединителния си договор с Европейския съюз. И независимо от всички затруднения на европейското пространство, независимо от кризата, 9 декември ще бъде ден на добри новини за Западните Балкани, тъй като Харватия подписва присъединителния си договор. Не по-малко важно, обаче, от това, според мен, е сигналът, който ще отправи Брюксел по този повод, що се отнася до това, което ще се случи след присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Много наблюдатели, много, много специалисти от къде ли не, говоря, че ще трябва да настъпи една продължителна пауза, време на размисъл, на самовглъбеност, преди Европа да може да се разшири още веднъж. Но 9 декември ще бъде много символичен ден и, що се отнася до по-нататъчното разширяване към Западните Балкани. През последните 24 месеца в Сърбия станахме свидетели, бих казал, на изключителен напредък. На силна реформа и становището на Европейската комисия от 12 октомври – наистина отбелязва този напредък. Последните 24 месеца бяха месеци на важни реформи у нас. В економическата сфера, мисля, постиженията ни не се нуждаят от коментар, особено на фона на европейската криза. Бих искал да подчертая, че в Сърбия действа закон – който ограничава е, задлъжнялостта на страната на 45% от брутния вътрешен продукт. Ние сме под тези 45% по-настоящем. Ние сме единствената страна от ОИСР, е, чието кредитен рейтинг бе повишен от началото на кризата насам. Нали? малко са страните, които могат да се похвалят с такъв успех и то в разгара на кризата. Така че в това отношение Сърбия е стабилна. Като уверявам ви, е, не бе лесно да проведем реформата предвид преобладаващата обстановка в Европа. По-нататък, що се отнася до Хакския трибунал, това е вече въпрос от миналото, от 90-те години на 20 век. Е, вече няма военнопрестъпници на свобода. Сръбското правителство активно е, съдейства на Хакския трибунал и тъкмо благодарение на това съдействие вече няма обвинени лица, които не са задържани. Що се отнася до регионалното сътрудничество, е, бих искал да кажа, че отношенията на Балканите не са били по-добри от 1991 година насам, от, от войната за югославското наследство. И това се дължи на упоритите усилия на националните лидери, но Сърбия игра важна роля в помирителния процес. И дори ако стигнем и до най-деликатни от всички тези въпроси, а именно за Косово, доколкото разбирам, вие току-що сте обсъждали именно този въпрос, особено деликатен за всички заинтересовани страни. Дори в тази област обаче, мога да кажа, бе постигнат сериозен напредък. От началото на диалога под егидата на ЕС. Диалогът започна в резултат от е, приемането на съвместна резолюция на 27-те държави членки и Сърбия пред е, Генералната асамблея на ОНЕ. Диалогът започна и за пръв път в историята, може да се каже, преките преговори между двете страни дават плод, което често се подценява обаче. И аз бих искал да подчертая нашата привързаност към диалога, на привързаността на всички участващи страни. Важно е диалогът да продължава независимо от някои дълбоки разногласия между участниците в него. Но не бих искал да отнема много време. Нека още веднъж кажа, че решенията за Западните Балкани, това, което предстои да бъде обявено на 9 декември, е, ще бъде много важно смея да се надявам, че е, Сърбия ще чуе добри за себе си новини. Ако ли пък не, няма да настъпи краят на света, за когото и да било. Сърбия ще спази своя ангажимент, мога да говоря от името на правителството, привързаността си към европейското бъдеще в интерес на нашите граждани, а и на отношенията региона, а защо не и на континента като цяло. И най-вече е, тук става въпрос за, за доверието, е, което би заслужавал европейският проект на, на Западните Балкани, който е общ между ЕС, нас и нашите регионални партньори. Отлични 24 месеца изминаха и аз съм уверен, че следващите 24 месеца ще бъдат още по-успешни, ако упорстваме в коража си да работим заедно и да вървим напред, независимо от трудностите, дълбоко убедени е, в ценностите и целите, които ни обединяват. Благодаря. Благодаря, господин министър. Започваме с дебата. Първи ще се изкаже председателя на съответната делегация, която е компетентен, господин Кукан, две минути. Much, to... Добре дошъл на господин Ярамич и на госпожа посланника, комисията по външни работи. Вие самия казахте, че идвате в много важен момент за Сърбия, за Западните Балкани, пък и за Европейския съюз, защото времето между препоръката на комисията и решението на съвета е много важно като период. Много неща могат да повлияят върху заключенията на Европейския съвет. Надявам се тези заключения да бъдат положителни за Сърбия и за други страни в района. Напълно разбирам колко сложно е вътрешното положение в страната. Избори идната година, напрежението в Северно Косово, избирателната кампания. Надяваме се да получите подкрепа, да вървите по европейския път. Всички бихме искали да принесем и да подпомогнем такова едно развитие. Знаем, че ще бъде много трудно да успеете на изборите с едни проевропейски предизборни послания. Това ще бъде и тест за политическата ви зрялост. Надявам се да успеете в това трудно начинание. Един въпрос искам да задам. Видях доклада. и Искам да ви попитам, как бихте оценили вие своята работа по изпълнението на критериите? Опитайте се от ваша гледна точка да отговорите на въпроса ми. Браво! Много точни бяхте. Господин Качин, който е докладчик за Сърбия, има думата. Отново две минути. Благодаря ви, господин председателю. Господин министър, госпожо посланник, добър ден. Like Искам да ви поздравя за всичко, което страната ви постигна последните месеци. Искам да ви информирам, че ще продължим да наблюдаваме напредъка на вашата страна и затова през януари ще има първо четене на доклада за напредъка на Сърбия тук в парламента, като доклада ще бъде прият в края на март. Последните, извинете, идните месеци ще работим много по тази тема и ще се опитаме да подкрепим вашата страна. Силно се надявам след 9 декември Не само да имате четири страни, които да са държави членки на Европейския съюз, Унгария, Румъния, България и Харватия, и две страни кандидатки, но и вие да сте трета страна кандидатка в региона. Това е много важно. Също така се надявам Черна гора да поеме штафетата от Харватия и да поеме по пътя на преговорите. Преди час говорих с колегата Слободин Петрович, който е заместник министър председател на Косово. Говорихме за прилагането на споразумения, прияти до сега. Преди няколко дни правната ви служба излезе с една позиция на вашето министерство за прилагането на тези споразумения. Явно имате големи резерви за... относно възможността за прилагането на това споразумение. Всички очакваха да докажете себе си с прилагането на тези споразумения, по които има съгласие. Затова не си искате да дадете обяснение. Вие част от проблема ли сте или част от решението? Възможно ли е това да се приложи или пък се надявате и храните определени надежди, които не могат да станат факт? Ще празнуваме на 9 декември, но Нека да видим какво ще случи след това. Благодаря, господин Качин. Господин Брок. Минута и половина. Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин външен министр. Много интересно беше казаното от вас. Може да сте сигурен, че моята политическа група ще се придържа към решенията взети по време на срещата в Салон през 2003 година. Изпълнението на тези решения е много важно за стабилността на Западните Балкани. Важно е тази стабилност да бъде запазена и за напред да се създадат съответните стимули. Стимули за провеждане на реформи, които са така необходими в тези държави. важно е да се, да се почертае дори пред собствените граждани, че е важно реформите да бъдат проведени, така че да бъде насърчено економическото развитие и да се премахне корупцията. Европейската перспектива може да е от помощ за провеждането на такъв тип реформи. Трябва да кажа, че Сътрудничеството с Международния съдебен трибунал е много важна крачка и а, с действията в последните години Сърбия се интегрира все повече към Европейския съюз. Следващата стъпка е да се изпълнят а, условията определени по време на преговорите, но толкова далеч не сме стигнали. При изпълнението на тези условия Сърбия ще получи статута на кандидат членка на Европейския съюз. Искам да ви попитам, вие как виждате нещата в една перспектива, обхващаща съседните държави? като е, виждате каква е ситуацията в съседните държави, за това, че има липса е, на политическа воля и въобще на управление в Босна и Херцеговина. Брок, лапар... господин Брок. Господин Вигенин, моля ви, минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин, господин Еремич, и от името на социалистите и демократите в Комисията по външна политика искам да ви приветствам и да ви благодаря за това, че намирате време да споделите с нас вашите виждания за развитието на Сърбия и за очакванията към решенията на Европейския съвет на 9 декември. Ние, ако трябва да бъдем искрени, трябва да признаем, че Сърбия направи изключително много в последните години е, можем да кажем, особено две години. Е, ако си спомним откъде тръгнаха процесите и къде са днес, е, смятам, че усилията и на президента, и на правителството заслужават признание. Това признание може да бъде одобрение на предложението, направено от Европейската комисия, Сърбия да получи статут на кандидат. Смятам също, че този период беше много труден и за гражданите на Сърбия и е, ми се струва, че едно от най-важните неща, които ние тук в Европейския съюз е, трябва да направим е да се опитаме да помогнем на правителството е, да управлява очакванията на, на гражданите. Но след всичко, което беше свършено, смятам, че те заслужават надежда за европейско бъдеще и стъпката Сърбия да стане кандидат за член на Европейския съюз – една малка стъпка, но тя ще даде много надежда на хората от една страна и от друга страна ще бъде стимул Сърбия наистина да тръгне уверено към членството, а това става с много реформи и изпълнение на критериите, които ние поставяме. Аз не искам да продължавам анализа в тази посока. Вярвам, че наистина е важно за региона Сърбия да получи това насърчение – но все пак сме наясно, че има страни, които са доста скептични по отношение на усилията на Сърбия. И е, моят въпрос е, е все пак, е, вие знаете добре сигналите, които идват от някои от тези страни. Какво възнамерява Сърбия, правителството да направи в оставащото време до 9 декември, за да убеди тези страни, които са скептични, да подкрепят предложението на Европейската комисия за Сърбия? Благодаря. Благодаря ви, господин Вигенин. Госпожа Луначек, надявам се, моля ви, минута и половина, моля ви. Благодаря. Аз също бих искала да приветствам а, външния министр на Сърбия и посланика на Комисията по външни работа, работи. 9 декември е една много важна дата, не само за Сърбия, но и за целия Балкански полуостров и не на последно място и за Харватия. Харватия и е, ще изиграе важна роля и за това Черна гора да получи е, статут на кандидата е, членка. Господин Фюле каза, че препоръчва даването на статут на кандидат членка на Сърбия, но трябва да се засили диалога между Сърбия и Харватия. Вие казахте, че а, преди година Сърбия постигна съгласие с Европейския съюз в Нью Йорк. Но проблемът за мен е следния. А, наскоро се възобновиха срещите. Обаче решенията, взети в началото на юли, не са изпълнени от страна на Сърбия. Може ли да ни и обясните? защо господин Штефанович, който беше ваш представител по време на е, преговорите, е, не е, просто блокира преговорите и... So и а, по този начин се обяви срещу а, митническите налози. А, е, бих искала да ни обясните е, по какъв начин Сърбия ще подходи към гражданските регистри, към кадастрените планове. Смятам, че тези теми биха довели до сериозни проблеми и ние сме доста резервирани по отношение на предоставянето на Сърбия на статут на кандидат членка. Танок, Благодаря, господин Танък, минута и половина. Uh, Благодаря, господин председателю. Приветствам външния министър тук. Приветствам вашата страна за отбелязани економически растеж и за поздравявам и ролята на вашето правителство, но все пак имам някои резерви по отношение на прозрачността. Но все пак вие успяхте а, да отбележите растеж, независимо от насрещния вятър, а, който срещнахте по пътя си. Моята група подкрепя правото ви да станете кандидат членка. Разбира се, тук говориме за статут на една членка и на, на Черна гора и на Македония. Знаете какви са проблемите с Македония. Харватия е готова да постигне съгласие по отношение на статут за кандидат членка. Не трябва да забравяме, че има умора по отношение на разширяването в Европейския съюз. Да не говорим и за това, че има наболели реформи, които трябва да бъдат извършени в вашата страна. Може ли сега да се върна на диалога между Белград и Прищина и разговорите водени от Ашт баронес Аштън и Робърт Купър. Какво очаквате да се случи след тези разговори? Аз не възлагам големи надежди. Моето лично мнение е, че международната общност ще изгуби търпение в крайна сметка и... Ам, както вече казах, в а, а, Косово има намеса от какви ли не организации, мога да ги изреда по азбучен ред онореволе Танок. Благодаря. Господин Северин, минута и половина. Министър, uh, uh, благодаря, господин председателю, господин външен министр. Сега, Сърбия, нейното развитие и а, зависи не само от желанието на правителството и от а, подкрепата на обществото. Бихте ли разсъждава ли малко по отношение на това какво е отношението на обществото, дали то е готово да подкрепи правителството, дали Сърбия е достатъчно последователна и дали Сърбия е готова да се придържа към своите ангажименти. И този въпрос трябва да е обвързан също и с скорошното предаване на а, Младич. Бихте ли а, казали нещо по този въпрос? онореволе Северин. Благодаря, господин Северин. Госпожа Копа, докладчик в Сянка за Сърбия. Много ви моля, минута. Президент. Uh, Благодаря, господин председател. Аз искам да приветствам също с добре дошъл господин министър и да приветствам Сърбия за отбелязания напредък по отношение на развитието на демокрацията, на сътрудничеството. Моя въпрос е свързан с Косово също така. Ние се надяваме, че ще има положително развитие, но източниците, от които а, придобиваме информация, са доста противоречиви. Бихте ли ни дали какви са вашите намерения за бъдещето? Виждате ли някакви положителни развития чрез този процес? Граци, онореволе. Благодаря. Госпожо Копа, господин Ковачев, една минута. Thank you, Chairman. Добро дошли, господин министър. Welcome in the European Parliament. Добре дошли в Европейския парламент, господин министр. Мнозинството в този парламент подкрепя проевропейския ви дневен ред. Надяваме се не само вашето правителство, но които и да е бъдещи правителства на страната след изборите 2012 година, ще продължат този проевропейски дневен ред. И Сърбия ще получи не само статут на кандидатка, но и ще стане част от Европейския съюз. Искам да повдигна един въпрос, е, който идва и от горчеви опит на моята страна с е, затварянето на страницата на тоталитарното мисъл и отварянето на архивите на комунистическите тайни служби. Миналото съм имал възможно да ви задавам този въпрос като министър на външните е, работи и искам да ви попитам отново какво става в Сърбия по този въпрос е ли това тема в политическия ви живот? Връзката на дипломатите ви с тайните комунистически служби? И ще върнете ли архивите на бившите югославски републики? Македонският вътрешен министр поиска в Белград да се върнат архивите, свързани с македонските дипломати и тяхното минало. Ще го направите ли за другите бивши републики? Това беше една препоръка и на Европейския парламент от тази година. И да кажете няколко думи също така за това, което каза министър Лавров за гражданството на сърби в Косово. Благодаря, господин Ковачев. Господин Палечкис. Ačiū, президенте, Jūsų pareiškime, Jūs minėjote, kad... Благодаря, господин председател. Уважаеми господин а, министр, във вашето изказване споменахте, че Косово е една щекотлива тема. Искам да ви попитам следното. Виждате, че а, Русия търси някакви паралели между ситуацията в Косово и в а, Северна Осетия и Абхазия или някои други части от бившия Съветски съюз. Какво е вашето мнение по този въпрос? Имам предвид какво мислите за Абхазия и Осетия. И а, какви разговори се провеждат между Сърбия и Русия по този въпрос? Elnök úr, министър ур, kedves nagykövet. Благодаря, господин председателю. Találkozni a Temerini. Госпожо посланик, господин министре. Ние сме се срещали с а, а, посланика, говорили сме за въпроси свързани с дискриминацията по време на наказателните съдебни процеси и че е, отново ще се въведат е, тези колективни наказателни процеси. Какво мислите по този въпрос? Разрешили сте проблема с унгарските малцинства? Имаме подобен проблем в Румъния. Как обаче стоят нещата в Сърбия? Тези, които живеят в долината на Тимок, са тези, които са най-засегнати от този проблем. Това са власите. Какво е положението с запазването на тяхната идентичност. По време на последното преброяване на населението беше а, ясно посочено каква е ситуацията. Освен това, премиерът Орбан Виктор а, по време на своето изказване беше поздравено от вас, а, а именно, че а, Западните Балкани не, ця, не трябва да стана черна дупка в а, географската карта на Европа. Министър, две vragen eigenlijk. Uh, uh, Servië laat zien inderdaad dat... Благодаря. Два въпроса искам да задам към господин министъра. Сърбия предприема сериозни а, стъпки за да се приближи към членството в Европейския съюз. Със сигурност е важно да се знае и как се подготвя към страни с конфликти. Говорихме за Косово. По време на подобно заседание зададох въпрос каква е ситуацията в Санджак. Тогава беше казано, че ситуация е доста сериозна. Как искате да се справите с тази ситуация? И как реагира една страна на такъв конфликт показва и как би функционирала тази държава в Европейския съюз. Има много случаи на нарушение на човешките права, които са в Сърбия, които са отнесени към Международния трибунал. Благодаря. Сега ще дадем необходимото време, което винаги е много по-малко от това, което човек има нужда, но ще дам думата сега на господин министра да отговори на множеството въпроси, които зададохте. Uh, Благодаря. Надявам се да мога да отговоря на голямата част от вашите въпроси. Господин Кукан ми зададе въпрос. Ще ме извините субективно. Ще подходя, защото аз съм част от това правителство. Много усилия положихме. Оценката, разбира се, се прави от други. Тя може би е по-обективна, когато бъде правена от други. Но това е добър знак. И този знак се съдържа в становището на комисията. Сърбия изпълнява задълженията си по споразумените за асоцииране. Никак не е лесно да се изпълня тези задължения сега. Но ние сме готови да полагаме още повече усилия. Сръбския народ е, през първите три месеца на едната година, ако ни дадат, разбира се, нов мандат, ще видят, че ние ще продължим, е, що се отнася до реформите, да се движим в същия дух. Що се отнася до процеса на помирение, мисля, че са направени стъпки последните няколко години, особено що се отнася до това. И ще спазваме ангажиментите си, убежденията си, стратегическите си цели. Сега, дали това ще ни направи страна членка на Европейския съюз, не е въпрос, извинете, не е отговор, който мога да дам сега. Но европеизацията на Сърбия, приближаването на Сърбия до хармонизиране с стандартите на Европейския съюз, би трябвало да бъде приоритет на Западните Балкани, независимо от политическите трудности, които все още съществуват. Ще се опитам да отговоря по няколко въпроса наведнъж, защото те бяха сходни. Искам да благодаря господин Качин за ангажимента му към европейското бъдеще на Сърбия. Ние винаги сме работили, мислейки сме, че сме част от решението, а не част от проблема. Така че мисля, че сме, че споделяме еднакви убеждения. споразуменията, които ще бъдат постигнати в бъдеще, пък и тези, които са били постигнати в диалога между Белград и Прищина, трябва да отговарят на законодателство, на правила. Трябва да отговарят на Конституцията на Сърбия и на сръбското законодателство. Европейската комисия заявява в становището си, че конституционната рамка на Сърбия – голямата си част отговаря на европейските принципи и стандарти и институциите са добре развити. Така че трябва да зачитаме тези институции и сръбските закони и нашата конституция. Мисля, че една от основните ценности в Европейския съюз е зачитането на правилата. Така че това, което трябва да направим и точно това ще продължим да правим. имайки предвид постигането на съгласие по разрешаване на този изключително деликатен въпрос. Този диалог би могъл да бъде успешен. До момента той бе успешен в различни сфери. Има много въпроси, които не са разрешени. Те трябва да са част от диалога. Има много неразрешени въпроси. Иска ми се много да бяха решени преди решението на Прищина едностранно да обяви независимост, защото нещата ще да изглеждат по друг начин, но нещата са такива каквито са в момента и трябва да се опитаме да извлечем максимална полза от тях, да разрешим проблемите. Искам да ви припомня обаче, че причината, поради която 28 страни се събраха и 6 от тях имат едно становище по отношение на независимостта за така наречената Косовска република и 22 имат различно такова. Та причината, поради която започна този диалог и за... Б, че искахме да се намери решение на нерешените проблеми и гражданите, които живеят на тази територия, да започнат да живеят нормален живот. Това не е някакъв опит а, да докажем, че Косово е независима държава. Както и не е опит да докажем, че Косово е част от Сърбия, така както е записано в нашата конституция. Ако искаме да решим този проблем наистина, така че да намерим общите моменти помежду ни, то тогава ще постигнем успех. Пак казвам, никой нищо не иска да доказва, нито пък някой иска да налага своята правота. Искаме да живеем нормален живот. Гражданите ни да живеят нормално, независимо от политическите противоборства, които са съвсем легитимни и които отразяват демократичната воля на нашите общества. Господин Брок, вашият въпрос. Него го няма, нямам се да му се предаде. Сърбия активно участва в регионалните инициативи и е предприява значителни стъпки за постигане на съгласие. В случая цитирам законодателството извинете, доклада на Европейската комисия. Сърбия е председател на всички регионални организации на Балканите процеса на егоистичното сътрудничество, юнийското сътрудничество, централно европейското сътрудничество. Няма оплаквания за това как председателстваме тези организации. Независимо от това, че има нерешени проблеми, така че начинът по който председателстваме в този сложен момент без да предизвикваме някакви възражения и оплаквания, показва колко сериозно гледаме на ролята си в региона и къде виждаме бъдещето на региона. Босна и Херцеговина. Позицията ни там е ясна. Ние зачитаме суверенитета и троянната цялост на която и да е от страните членки на ООН. Това е и в отговор на въпроса за Осетия, Абхазия. Сърбия зачита хартата на ООН и заключителния акт от Хелзинки. Всички държави членки на ООН имат право да се радват на държавен суверенитет. Тук няма изключение за нас. Независимо дали е Сърбия или някой друг. Това се отлага, отнася и за Босна, и за всяка друга държава в света. Госпожа Луначек за правоприлагането и практическото изпълнение. Е, минаха няколко много трудни месеца. И ако такът едни преговори, то обикновено човек очаква проблемите да бъдат разгледани точно там, на масата на преговорите. Човек не изпраща войски, когато преговорите изведнъж се натъкнат на пречка. Това, което се случи на 25 юли, беше придвижване на специални части от Прищина, Росо, в Северно Косово, без никакво обяснение, без да бъде обявено това, без предупреждения. Поне Еолекс, Кафор и другите основни играчи. Е как се решават нещата? По време на диалог или пък като се изпращат военните? на мястото. Когато в диалога има проблем, е, крайна сметка знаете, че нещата са трудни. Това не е нещо елементарно. Разрешаваме или се опитваме да разрешим проблеми, които са се натрупали, които като отворена рана от години зреят. Така че ако едно решение не се харесва на една от страната, това не означ... страните, това не означава, че те могат да изпратят въоръжени сили. А те го направиха, което предизвика безредици и което е, накара населението на Северно Косово да излезе на улиците и да блокира артериите на района. 97% от гражданите на тази част от територията, имат много ясни, конкретни становища по това къде е тяхното бъдеще. Това е ясно. И когато изпращаш въоръжени сили, когато не ти харесва резултанта от определен диалог, е ясно, че до никъде няма да се стигне. Това, което се случи през юли, бе, че бе създадена една ситуация, която разклати стабилността. Такъв климат не може да подпомага решенията взети по време на диалога. Голямата част от енергията ни, времето беше всъщност отделен за успокояване на кризата на севера, което всъщност пък се дължи на това навлизане на военни части, което бе абсолютно неочаквано и непредизвестено. Добре, Казахте, и аз казвам, прилагане на определени решения, които са били взети, има съгласие, но голямата част от времето ние се опитахме само и единствено да смекчим последиците от това едностранно действие на Прищина. Отново се води диалог в момента, дискутираме как да се прилагат споразуменията. Имаме работни групи, които трябва с това да се занимаят, да прилагат споразуменията. И, и ние сме за това мирът да продължава, следвайки европейските практики, ценности и стандарти. Нашият ангажимент към тази задача не е свързан с членството ни в Европейския съюз. Това ни е необходимо. Необходимо ни е, за да живеем нормално, за да има стабилност в тази част от света. Решаването на проблема няма да ни изстреля направо в сърцето на Европейския съюз. Би било много глупаво да се очаква, че решаването на проблема с Косово ще ускори присъединяването ни към Съюза. но ние ще разрешим този проблем или поне искаме да го разрешим. По същия начин искаме да разрешим а, проблема, свързан с сътрудничество с трибунала в Хага. Знаем, че разрешаването на този проблем няма да представлява огромна крачка напред към членството в Европейския съюз. Не сме разочаровани, направихме го заради самите себе си. Имаше много лица, които смятаха, че това ще отвори широко вратата към Европейския съюз. Сътрудничество с трибунала в Хага имам предвид. Ние знахме, че това не е така, но го направихме, защото следваме убежденията си. А те са, че процеса на помирение трябва да почива върху истината. И онези, които са извършили престъпления, трябва да платят за стореното. Също се отнася и за Косово. Знаем, че то няма да ускори процеса на присъединяване. Трябва обаче да го разрешим, защото никой не иска на територията си да има замразен конфликт. Така или иначе, ние смятаме, че това трябва да го направим. Um, някой друг повдигна въпроса за това, дали ще се изчерпа търпението. Не можем да си позволим да се изчерпа търпението, защото няма къде да отидем. Ние трябва да сме и търпеливи, и решени да разрешим проблемите в Западните Балкани, за да може мира и стабилността да възцарят при нас, както в останалата част от Европа. Териториалното разделение. Ние сме против разделянето на държави. Не искаме да се раздроби която и да е държава по света, включая нашата, включая Сърбия. И затова сме против едностранната декларация за независимост на Косово. гражданството на сърбите в Косово. This appeal was misinterpreted. Руското гражданство. Мисля, че никой не смята да мигрира в Русия, да промени местоживеенето си. Хората се чувстват незащитени. И това всъщност беше един апел за защита. Защо се чувстват така? Това вече е сериозен въпрос. Много повече време ще изисква отговора. Но сърбите в Косово се чувстват незащитени. Иначе защо така масово ще отправят а, такива апели, ако нещата стояха по друг начин? плановете за бъдеще. Какви са те? Да продължаваме в същия дух в диалога, да продължаваме с усилията си, да не спираме преговорите. Независимо от това какво крие бъдещето за нас по отношение на присъединяването към Съюза. Смятаме, че приемането на законодателни актове на всички нива което ще ни доведе по-близо до европейското законодателство, е част от бъдещето на страната и ще продължим в този дух. Въпросът е колко големи усилия ще полагаме и ще имат ли другите доверие в усилията ни. Решението на девети декември ще даде ясен тласък в тази посока. Последният въпрос, на който ще отговоря, е свързан с Санджак, южната част на страната. Говори се за радикален ислям в тази част на Сърбия. Има известни религиозни лидери, които е, говорят с е, много ясен език на омраза и раздор. Работим с местните власти, с органите на реда, искаме да има разбирателство между всички етнически групи, всички вероисповедания в Сърбия. Много се надявам посредством върховенството на закона, посредством работа с гражданите, да отнемем Мегдана на такива екстремисти. Но има екстремисти, има в а, тази част на света. Въпроса за румънците, за влахсите. Имах Президента Басеско проведе много успешно посещение в нашата страна. Обсъдихме подробно този въпрос. Работим в двустранен план с Румъния, за да се разреши проблема. Имаме отлични отношения с Румъния и в духа на добросъседските отношения ще продължим да разрешаваме проблема разбираме и становището на румънското правителство. Благодаря ви. Благодаря за времето, което отделихте. I will have to cut back to you about this. I will end... Ще трябва да ви отговоря посредством посолството. Съжалявам, нямам а, а, никаква информация за връщането на архивите на комунистическите тайни служби. комунистическото минало в Сърбия е един много деликатен въпрос. Не сме преминали през такива потиснически мерки, както в други части на света, но това е въпрос, който трябва да бъде разрешен. Ще направим всичко възможно да го разрешим, но, но в момента не мога да отговоря конкретно. Би ми се искал да ви отговоря конкретно. Благодаря ви. Благодаря за времето, което отделихте, за интереса, който проявихте към нашия регион. Знае, че не вие ще вземете решения на 9 декември. Но се надяваме на вашата подкрепа. за този важен процес. Благодаря. И аз ви благодаря, господин министър. Е, и ние споделяме вашето становище и вашето желание. Надяваме се през декември да се признае този съд за вашата страна. Нашата комисия смята да изпрати делегация във вашата страна през едната година. Надявам се наистина да можем да посетим Сърбия като официална страна кандидатка. Европейския съюз. Пожелаваме го и на себе си, и на вас, разбира се, след като ви чухме, високо ценим работата, която е извършила вашата страна, вашите институции, за да се приближите до Европа. Благодаря ви и успешна работа!